Um, Благодаря ви за проявеното разбиране. Както казах в началото, чакаме приключването на съвета на председателите. Те почти са приключили. Има два процедурни въпроса. Госпожа